тяхната дейност да се подобри правната уредба и ситуацията на лицата с хомосексуални, бисексуални, на хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната общност в Уганда. Благодаря, господин комисар. Политическите групи са внесли 6 проекторезолюции, които ще гласуваме след приключване на разискванията, но преди това ще обсъдим и третата проекторезолюция по темата Бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай. Давам думата на колежката Шак. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, около 150 а, мигранти са а, заложници в Синайската пустиня. Те са беженци от Еритрея. Разчитат на трафиканти на хора, за да бъдат освободени. Има мрежа за прекарване на иммигранти през Египет. Египетските власти се опитват да проверят информацията от страна на агенците на ООН. Тези усилия трябва да се засилят, трябва в това да участва и Върховният комисар на ООН по въпроса за рефичите, на, на, на бежанците. Египет трябва да подобри работата си, да спазва международните стандарти, да не се използва сила срещу иммигрантите и бежанците. Това трябва и ние да настояваме, затова трябва да настояваме и ние от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, колега Шаки. А сега колегата Дейвид Мария Сасули за една минута. Ситуацията, господин председател, е много сериозна. Ние смятаме, че който се разисква и от медиите, и от обществеността в Европа, трябва да бъде в центъра на вниманието на комисията, тъй като става дума за истинска хуманитарна криза в този район – Наистина комисията би трябвало да направи всичко, което е по силите и за да се опита да помогне на беженците да напуснат е, страната. Мисля, че държавите членки на Европейския съюз е, следва да приемат е, съответните планове за действие и да се започнат конкретни стъпки – както и да се освободят средства от Европейския фонд за беженците. Колегата Тенок. Нашата политическа група заклеймява ужасяващо отношение към тези невинни еритрейски жертви, които са жертва на съвременно робство, наложено от трафиканти на хора. Настояваме правителството на Египет да разследва случай, да гарантира освобождаването на беженците. Но трябва също да видим защо хората бягат от Еритрея. Причината е в това, че режимът в Еритрея е една от най-жестоките диктатури и всички, които имат възможност, се стремят да избягат от Еритрея. Онези, които не успяват да избегнат, живеят в мизерия, съсипан, в условен економика, която е, е съсипана от корупция и некомпетентно управление. Видяхме, че има информация на Wikileaks, в която американските дипломати описват лидерите на Еритрея като корумпирани жестоки. Ние трябва да разглеждаме правителството на Еритрея като тиранично и трябва да спрем помощите от Европейския съюз за този режим. Е, Колегата Преда има думата. Благодаря, господин председател. Всяка година стотици хиляди е, души бягат е, от, е, през е, Египет. Е, но обикновено те ползват услугите на трафиканти, които е, не зачитат достоинството на хората. Неправителствените организации, които се застъпват за бежанците, твърдят, че откупът за едно лице достига до 8000 евро. Не можем да затваряме очи пред жестокостите, спрямо тези лица. Особено жените са много засегнати и страдат, тъй като често те са обект на изнасилване. Би трябвало да действаме много конструктивно и да отдадем дължимото и на египетските власти, които се опитват да защитат тези хора и да решат проблема. Но същевременно не бива само да чакаме и да се бавим, защото една държава не е в състояние да се справи с проблема. Господин Таварес за две минути. Благодаря, уважаеми колеги. Положението на еритрейските бежанци в Синайската пустиня е изключително сериозно, както колегите вече посочиха. Ние очевидно трябва да бъдем твърди е, в борбата срещу трафикантите на хора. Тези, именно трафиканти на хора, е, са превърнали бежанците в заложници, е, стремейки се към огромен откуп. Но е, ние не можем е, да бъдем сурови по отношение на трафикантите и да, и да подминаваме положението на техните жертви. Най-сетне трябва да видим и причината, поради която тези хора са се оказали именно там, в Синайската пустиня, как са преминали през, през Либия, имайки предвид споразумението между Италия, Либия и Европейския съюз. Общо Общо заето, либийския режим, ако правилно разбираме оратора, е своеобразен африкански севернокорейски режим. И в край краища трябва най-сетне да се замислим за политиката си за презаселване. Имаме Европейски фонд за бежанците. Не, не можем да ги върнем в Еритрея, тези хора. Те трябва да бъдат презаселени. Знаете, през месец май тази година не можахме да приемем пакета за презаселването заради пазарлъците около делегираните актове. А ако имахме в момента пакет, уреждащ условията на презаселването, сега можехме да действаме по, по успешност и, и комисията, европейската, би могла е, да задейства нещата, за да презасели тези хора. Но съветът не си върши работата. Тук не става въпрос за съвместно решение, сякаш за съвместна нерешителност. И, и тази, тази нерешителност, е, е, е, това помайване от страна на съвета коства човешки живот. Благодаря, господин Таварес. Госпожа Лухбила следва. Благодаря, господин председател. благодарение на а, случая а, в а, Италия, когато един а, беженец бе подведен под съдебна отговорност, ние успяхме да разберем колко страшно е положението на тези ретрейски а, беженци. А, оказали се в Синай, ако не бъде платен откупът, тя ги убиват. Няколко вече са убити. На египетско-израелската граница стават страшни неща. Там има а, наплив на бежанци, които а, а, са хванати между сила и харибда, не могат да мръднат никъде, лишени са от каквото и да било средство за припитание. Да не забравяме, че това е, а, зона на военни действия. От няколко А, години насам някъде 85 е, бежанци е, са изгубили живота си, опитвайки се да прекусят границата между Египет и Израел. Всеки месец има е, стотици и, и хиляди лица без документи, които се опитват да навлязат в Израел. Израел, разбира се, построява стена, за да им попречи да, да постъпят на негова територия. И ние отправяме призив към всички институции, да работят с комисарията за беженците, за да бъде подобрено положението на тези хора. Европа има своята роля. Тя трябва да приеме онези, които не могат да се върнат у дома си е, и, и, и не би трябвало повече да се повтаря съдбата на тези е, злощастни еритрейци. Господин Качмаре, господин председател, дами и господа. Положението с бежанците в Синайската пустиня е ужасно. Египетските власти се опитват да се преборят срещу трафика на хора. Опитваме се да помогнем на заложниците, на беженците на всички, които имат нужда от нашата подкрепа. Трябва да подкрепяме и египетските власти в борбата им срещу трафика на хора. Трябва да разберем причините на този феномен и да помогнем за подобряването на положението в Еритрея и в други африкански страни, откъдето идва миграционния натиск. Ако не се справим с корените на проблема, няма да успеем да се справим с самия проблем. Призовавам колегите да приз... подкрепят предложението на резолюция, за резолюция на НП, което е по-добре от общото. Благодаря, господин Качмар. Госпожа Комеш, Гомеш има дума. Благодаря, господин председател. В Египет виждаме доказателства за ужасни събития, които се случват с беженците, бягащи от Еритрея и се опитва да стигне до Израел през Синайската пустиня. Египет има достатъчно капацитет за да приеме беженци от други страни. А ето на хиляди души от Еритрея стават жертва на трафиканти на хора. 85 от тях са загинали, съгласно Human Rights Watch. Комисарията за беженствите на ООН направи изявление по този въпрос и, и ние напълно го подкрепяме. Подкрепяме и казаното от господин Тавареш. Благодаря. Господин Риналди не е тук, така че давам думата на госпожа Сърчентини за минута и половина. Благодаря. Искам да взема отношение по тази резолюция. Тя е доста по-слаба от това, което имахме в началото. Искам да кажа, че нещата са много сериозни. Има страшно много беженци в Синай. Това е свързано и с отношенията между Италия и Либия. Европа се опитва да затвори своите граници. Поради всички тези причини, тези беженци се опитват да намерят маршрути, които са още по-опасни от предните. След една а, такава експедиция, едно такова бягство, беженците повече не могат да се върнат през своите семейства, тъй като ние затваряме своите врати, би трябвало нашите посолства в Еритрея да отворят своите врати, за да може бежанците да потърсят обежище там. Казваме в резолюцията на ЕНП какво трябва да направи Египет. А защо да не кажем какво трябва ние да направим? Ние затваряме нашите врати, ние създаваме една крепост и така рискуваме живота на хората. Благодаря, госпожо Саргентини. Господин Пашка за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Синайската граница е маршрут за хиляди еритрейци, които напускат своята страна в търсене на по-добър живот. Те имат нужда от помощ е, в е, тяхното търсене. Е, страдат от трафикантите, като трафикантите изискват много пари, за да ги снабдят с документи. Въобще оставени са на произвола на съдбата и на милостта на онези, на които плащат, за да получат съответната услуга. Наскоро разбрахме колко сериозно е положението и сега се опитваме с съответните страни, които са засегнати, да намерим проблем за еритрейските беженци. Благодаря, колега Пашка. Сега от от името на другите политически групи, госпожа Макове за една минута. На 7 декември ВКБ ООН изрази загрежеността си, че около 150 еритрейски беженци са държани в Синай от трафиканти бедуини и че се очаква откуп, за да бъдат пуснати. Както изглежда, бежанците са държани в контейнери в пустинята и често им се нанасят побой. Но отношението на самото еритрейско правителство буди тревога. Вместо да пази гражданите си, е, Еритрея гледа на тях като на е, персона Нонград. Е, ние призоваваме Египет и Израел да противодейства на трафикантите, да <clears throat> разтури тази престъпна мрежа и да спазват стандартите на Върховния комисар за беженците на ОНЕ. Благодаря. Пристъпваме към спонтанните изказвания. Госпожа Басеско има думата. Благодаря. Аз бих искал да кажа, че безрезервно подкрепям проекто резолюцията, представена от НП. Един много ясен текст и все пак нямаме съгласие с групите и това е прискърбно за съвместна резолюция. Положението в Африканския рок е, е много прискърбно. Тази част от Африка се е превърнала в убежище на престъпни групи, а все повече африкански бежанци преминават от там и са подложени на нечовешки и унизителни условия. И не можем да си представим как е, биха се избавили тези хора, е, когато роднините им не са в състояние да платят искания откуп. Трябва да действаме незабавно срещу тези престъпни групировки, да бъдат те подведени под отговорност, е, за да се преустанови тази практика. Благодаря, господин Сеги, да има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, естествено, аз заклемявам действията, извършени срещу еритрейските беженци и бих искал Европейският съюз да вземе мерки, <clears throat> за да подобри тяхното положение. Но е, в текста на резолюцията се предлагат решения, които направо ни отвеждат към безисходицата всъщност не е уместно да се говори за създаването на някакъв фонд, от който да се черпят средства за подпомагане на тези беженци. И след като вече имаме милиони европейци, които живеят в бедност. 3 милиона унгарци само са под чертата на бедността. Част от унгарските пенсионери не могат вече да плащат за здравеопазването си. И Унгария, разбира се, не е изключение в това отношение. Така че <laughs> ние би трябвало да се погрижим и за своите граждани, е, проявявайки инак съчувствие към е, чуждите. Да не забравяме също така, че Европейският съюз вече е пренаселен от иммигранти. Европейският съюз би следвал да бъде посредник, но не и страна или територия приемник. Благодаря господин Сегити, господин Крето, още и още един колега. Госпожа Крето, извинявайте голямото мнозинство от еритрейските е, граждани, които се намират в Синайската пустиня, е, бягат от потисничеството у дома и трябва да бъдат разглеждани като бежанци в съответствие с международното право. Ето защо Египет следва да спази международното си задължение, което е поела и да им окаже подкрепа. А отношението, на което са подложени тези хора, е крайно нечовешко. Те са захвърлени в пустинята и ние не можем да стоим с кръстени ръце. Е, нека помислим само за десетките изнасилени жени измежду тези бежанци. Е, търговията с хора, трафика на хора от Африка е, води до загуба на човешки живот. През последните няколко години десетки са намерили смъртта си в Синайската пустиня от съществено значение е, е, в зоната да се установи присъствие на ВКБ ООН. Благодаря ви, госпожо Крето и, и господин Собър е последният оратор. Господин председател, беженците от Еритрея са поставени в много тежко положение – И когато наблюдаваме тези ужаси, трябва да си даваме сметка защо се е стигнало до там. Нарушение на правата на човека, преследване, затвор по политически причини, затвор за дисидентите, всичко това е довело до голямата вълна беженци. Крайно време е да направим нещо, за да променим положението в Еритрея. През 2007 година настоящия лидер на Еритрея, който е отговорен за ужасяващото положение в страната, бе посрещнат с една помпозна церемония в Брюксел. Време е да променим отношенията си към Еритрея. Благодаря, господин Зябора. Господин Пи Байлкс има думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател, уважаеми и господа депутати. Европейската комисия споделя притесненията на Европейския парламент. В докладите се виждат данни за няколко стотин беженци от Еритрея, Етиопия, Судан и Сомалия, които в момента са заложници в Синайската пустиня, заложници на трафиканти, които в момента искат много високи откупи. Откакто започнахме да проследяваме ситуацията, натрупахме информация. Европейската делегация в Кайро поддържа контакти с организациите от гражданското общество, както и връзка с е, местното представителство на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците. В Сътрудничеството с, сътрудничество с държавите членки се обърнахме към Министерството на външните работи и настояваме тези хора да бъдат защитени. Продължават мисиите по проучване, за да могат да се намерят групите бежанци. Ще имаме информация следващите няколко дни. Има и много други проблеми в Египет по отношение на миграцията и най-сериозните проблеми са в Синай. Много от мигрантите, които се опитват да прекусят Синайската пустиня, за да стигнат до Израел, са подложени. на ужасни престъпления. Ние настояваме за спазване на правата на човека и на 14 декември в Кайро а, на последната съвместна среща отново повдигнахме този въпрос. Европейски парламент редовно призовава египетските власти да подобрят качеството на системата за подкрепа на беженците, за беженците и предлага своята техническа помощ. Също така настояваме да се спазва принципа на не връщане в опасни региони за всички беженци, включително и за тези от Еритрея. Настояваме Върховния комисариат за беженците на ОНЕ да може да действа пълноправно в Египет, включително и в Синай. Има и някои положителни развития. През пролетта тази година Египет прие ново законодателство, в което се криминализира трафика на хора и се осигурява защита с жертвите му. Бе прият и друг добър закон а, за органите, в който се криминализира а, трафика на органи. Призваваме Египет да прилага тази правни рамка и сме предложили своята помощ в тази връзка. Ще продължим да подкрепяме Върховния комисариат за беженците и организациите от гражданското общество, за да може да се осигури по-добра защита за беженците и мигрантите в страната. Ще продължим да следим ситуацията с заложниците в Сина и ще продължим да поддържаме връзки с египетските власти. Силно се надявам, че ситуацията ще бъде разрешена възможно най-бързо. И изразявам искрените си съболезнования на жертвите. Благодаря. Благодаря много, господин Пибалкс. Господин Тавареш, процедурен въпрос. Комисария имаше подготвен отговор и е, комисаря просто го изчете, сякаш никой не беше задал конкретни въпроси. Имате ли процедурно предложение, господин Тавареш? Няма микрофон. Това е процедурен въпрос. Попитахме дали комисията ще изпрати делегация в Египет и поискахме и от комисията да вземе отношение по завършването на това през заселване. Председателя. Комисията винаги има право да решава дали е, ще отговоря на конкретен въпрос или не. Това не беше процедурен въпрос. Така приключваме дебата по тези резолюции.